Давам думата на авторите. Започвам с господин Албрехт. Две минути. Благодаря ви, госпожо председател. Днес е, ще разискваме въпроси, свързани с Европейската заповед за арест. Мисля, че е крайно време да проведем тази дискусия, е, защото съвместно всички политически групи подадохме запитване които задават въпроси относно реформирането на Европейската заповед за арест и нейното прилагане. Европейското, Европейската заповед за задържане беше пример на съвместното сътрудничество между полициите и властите. Тогава, когато се прие рамковото решение за Европейската заповед за арест, Европейския парламент съвсем ясно заяви, че изискванията за издаване на такава заповед са строги, т.е. трябва да има тежко престъпление и че трябва да се хармонизират а, наказателните кодекси в Европа. Нищо от това не се случи. Пропорционалното прилагане на тази заповед а, не се случи. Виждаме това от множество случая. Това ни е необходимо както на практика, така и в законодателството. И аз мисля, че при хармонизирането на стандартите за процедури 10 години след а, работа, 10 години работа на госпожа Рединг, това трябва да се промени, трябва да се променят нещата и по отношение на условията на задържане. И тук става дума не само за полицейско и съдебно сътрудничество и взаимно признаване, но също така трябва да се създадат и общи правила за процедурите, които се прилагат. Въпреки това Европейската заповед за арест трябва да се адаптира, защото защото очевидно прилагането и не отговаря на тези стандарти, които ние поискахме, най-вече, що се отнася до а, проверката на отделните случаи за тяхната пропорционалност. Господин Бусотил за две минути. Благодаря, госпожо председател. Имаше и европейски инструмент, който ни помогна да отидем по-далеч от националните граници а, чрез Европейската заповед за задържане. Беше отправен ясен сигнал, че ако някой извърши престъпление в една държава, той не може да избяга от правосъдието в друга страна, не може да избегне възвездие за извършеното престъпление, ще бъде преследван. Трябва да е ясно, че тази европейска заповед за задържане е добър инструмент – който доведе до положителни резултати. Вярно е също, че има и някои недостатъци и те ясно се проявиха, когато се прилага тази заповед за твърде дребни престъпления, за да бъде оправдано използването на този инструмент. Например, ако някой открадне няколко гуми от автомобил в дадена страна, не е необходимо да се прибягва до използването на Европейската заповед за задържане, защото това означава непропорционално използване на този инструмент и също подкопава доверието на хората в този инструмент. Ето защо е важно да видим какви са недостатъците в е, прилагането на тази заповед – без да премахваме изцяло Европейската заповед за задържане. Европейската комисия трябва да ни помогне по какъв начин се прилага тази заповед през последните няколко години. По този начин можем да направим анализ дали е необходимо да се промени или пък да продължи да се използва такава каквато е. Благодаря. Госпожа Латфорд за 3 минути. Благодаря ви, госпожо председател. Групата на либералите в Европейския парламент винаги е подкрепила Европейската заповед за арест поради нейната значимост в борбата срещу трансграничната престъпност но моята група винаги е посочвала също така, че системата на ЕЗА не би била пълна без да се е, постигне по-голямо съгласие по правата за защита в Европейския съюз. Този въпрос трябва да отиде сред един от приоритетите на базата на едно цялостно предложение на Европейската комисия променяме нещата, що се отнася до правата на защита и аз благодаря на госпожа Рединг за нейния ясен ангажимент към тази програма, наречена пътна карта. Ще бъде ли обаче това достатъчно, за да се компенсират проблемите с ЕЗА? Не мисля така. Смятам, че ще трябва да се направи нещо и за системата на работа на тази заповед. Нека обаче да отбележим успехите между 2005 и 2009 година. ЕЗА всъщност доведе до екстрадирането на 12 000 изнасилвачи, хора, извършващи сексуална малтретиране и така нататък. И смятам, че всички лондончани благодариха всъщност за това, че бе заловено лицето, което заплаши Лондон с бомба и бе екстрадирано от Италия. Сега обаче той се превърна в един повод за критика на всички евроскептици към Европейския съюз, защото имаше случаи с нарушение правата на човека. Ние в Обединеното кралство получаваме след Германия най-много такива искания за екстрадирани. Различни организации, като Справедлив процес International, където а, аз всъщност помагам, посочиха, че има проблеми с ЕЗА. Тя се използва за много дребни простъпки, няма правно представителство по време на процеса, много дълъг следствен арест, както и невъзможност за изплащане на гаранция, ако лицето не е на граждани на съответната държава. Европейската комисия не смята, че трябва да има преразглеждане на ЕЗА. Аз смятам, че трябва да го направим. Първо, имаме нужда от една по-ясна основа за изискването за пропорционалност, така че по-дребните престъпления да не попадат под нея. Освен това е необходимо да има и проверка за правата на човека при изпълняващата държава и това трябва да бъде ясно записано, да не бъде имплицитно. На трето място трябва да има едно признаване а, на случаите, в които не е необходимо да се изпълнява ЕЗА. За да не трябва човек да бъде преследван от различни видове а, съответни знаци за тревога при пътуването си сред Шен... през Шенген. Също трябва да се направи нещо и за гаранцията особено по прилагането на рамковото решение за надзор над границите. Трябва да има промени в ЕЗА, но смятам, че тази заповед е успешна, а онези, които поставят под съмнение, трябва да кажат дали биха искали години престъпниците да оставят далеч от съдилищата и далеч от правосъдната система, защото традиционната екстрадиция е прекалено бавна и прекалено бюрократична. Госпожа Сипел за две минути. Благодаря, госпожо председател. В дебата за унгарската конституция многократно беше критикуван факта, че това е политически дебат. Много съм очудена от това, защото политическите дебати са а, част от прерогативите на парламента. За това аз ще започна с политическо изказване. Е, Организираната престъпност все още не се е спирала пред националните граници. Ето защо няма никакъв смисъл да отново да изграждаме граници в Европа и да пречим на сближаването на нашите народи. Трябва да засилим сътрудничеството между полицията и съдебните системи, за да попречим на престъпниците. Европейската заповед за арест в много случаи се оказвала подходящ а, е, инструмент. Тя обаче а, е, загуби доверието, когато беше използвана за леки престъпления, като кражба на велосипеди или за провеждане на разпити. И когато а, е, се, е, беше изказано становище, че не може да бъде издаден заповед за арест, защото се касае за а, е, леко престъпление. Това становище беше отхвърлено от другата държава. На какво се дължи това? На това, че текста на директивата оставя много свобода на действие и недостатъчна информация в страните членки. Информация страните членки трябва да подобрят информацията, която си предават една на друга и комисията трябва да предотврати злоупотребата с текста на директивата, за да може един такъв хубав инструмент да не се уврежда в дългосрочен план. Освен това, нашия опит показва, че е много важно да напредваме по пътната карта за процесуалните права. Трябва ни правна сигурност за всички участници, трябват ни равни права в цяла Европа но обвиняемите и задължение те да бъдат информирани относно техните а, права. А, комисията трябва да упражни натиск за преодоляване на всякакви съпротиви в това отношение и може да разчита на подкрепата на парламента. Благодаря. Госпожо Сипъл, приемате ли синя карта? Да, заповядайте. Госпожо Сипел, вие описахте Европейската заповед за арест като бебе. Не е ли по-скоро Франкенштайново чудовище? Не знам дали трябва да отговарям на вашия въпрос, който е просто заядлива забележка към мен. но Европейската заповед за арест е полезен инструмент, който може да служи за борба с престъпността, тъй като организираната престъпност не се спира пред границите и точно поради тази причина трябва заедно да работим в тази борба, но грешките на началото трябва да бъдат преодоляни и сега е момента за това. Благодаря. Господин Батен за 3 минути. От 2004 казвам, че тази заповед може да се използва като натиск срещу политически дисиденти. И това се случва именно сега с случая на Жулиан Асанж. Господин Асанж все още не е осъден за определено нарушение. В Швеция той е обвинен за а, дребно престъпление, свързано с а, saw a failure of the prosecutor to interview witnesses that could clear Mr. Изнасилване. Независимо мнение в Англия казва, че съгласно правото на Англия, това не се счита за престъпление. И Жените не могат сами да определят дали нещо е изнасилване или не, защото не са юристи. Така че трудно да се определи какво е престъпление. Господин Асанш остана в Швеция 8 седмици, но да беше подложен на разпити и, и а, разследването се забави. Той пристигна по-малко от един месец преди разкритията на Wikileaks за Афганистан. От а, а, САЩ се иска а, убийството му а, и а, британското правителство да действа спрямо Wikileaks, а, както би действало спрямо терористична организация. И Швеция има тясни отношения с САЩ, а, споделяне на а, разузнавателни данни и това поставя под въпрос неутралитета на Швеция. Защо се е, използва тази заповед за екстрадирането на господина Санч в Швеция? В САЩ не знаят в какво да го обвинят. Без такова обвинение те не могат да го екстрадират от Обединеното кралство, но могат да го затворят някъде, да не допуснат той да се върне в Австралия. И в случая за инструмент се използва ЕЗА. Съгласно ЕЗА, екстрадицията а, или а, юридическото предаване е формалност от бюрократична гледна точка и няма никакви реални гаранции. Въпросът ми към съвета и комисията не е дали ЕЗА се злоупот... с ЕЗА се злоупотребява за политически цели, а дали с нея може да се злоупотребява. Ако са честни, те сигурно ще кажат, че това е възможно. Могат ли да го направят сега? По мое мнение, доказателствата показват, е, че това със сигурност се случва е, по отношение на Джулиан Асанж в момента. Благодаря. Господин Де Йонг за две минути. Благодаря, госпожо председател. Текста на устното запитване може би е малко абстрактен, но Европейската заповед за задържане касае конкретни хора и техните а, основни свободи. А, в Холандия много често а, се говори за един предприемач, който се обвинява в това, че е нарушил а, полски закони. Той е бил задържан при невъобразими обстоятелства за две години, а, след което в продължение на 12 години нищо не е чул. Преди миналата година Полша със заповед за задържане поиска неговото предаване. Преди няколко седмици този предприемач беше екстрадиран в в Полша и в момента той пребива в един пренаселен мръсен затвор и положението е точно толкова лошо, колкото и първия път. Разговорите между него и неговия адвокат, противно на всички правила, се записват с видеокамера и в момента към него са отправени нови обвинения. Съдията заплаща, че може да бъде издадена нова заповед за задържане. Той е, предприемача плати е, висока е гаранция отново е в Холандия, но неговия случай е, показва, че Европейската заповед за арест може да доведе до случаи, в които се нарушава достоинство на човека. А, иска, Бих искала да чуя от комисарката дали а, те са загрижени за такива случаи. Госпожо комисар, не бихте ли могли вие да поискате информация и да включите съвета, за да се погрижите за това лицата да получат възможност да атакуват една заповед за арест, както в страната, в която тя се издава, така и в приемащата държава? Наясно ли сте е, с това, че ситуацията в някои затвори е, е нечовешка и че изпъл... и това противоречи на Европейската заповед за а, арест? Благодаря, господин Кирк Хоп, за две минути. Uh, Госпожо комисар, никой не може да отрече положителното въздействие на ЕЗА върху трансграничната престъпност. До сега са екстрадирани над 12 000 а, наркотрафиканти, изнасилвачи, терористи и така избегнахме много дълги процедури в процеса. Смятам, че наистина много ценен този инструмент, като се има предвид увеличената трансгранична престъпност. Но целта на тази заповед никога не е била да се наказват дребните престъпления, като например да откраднеш един шоколад или пък да си надвишиш овърдрафта в банката. Това, което се вижда днес е нещо странно. Почти всички групи от всички националности казват, че сега е дошъл момента да се преразгледа и евентуално да се поправи ЕЗА. Пропорционалността е изключително важна в това отношение. Сега се занимаваме с, заповед за разследване и, е, тя, и е изключително важно да не направим отново същите грешки трябва да изготвим това ново законодателство съвсем ясна представа за това какви пречки създаде ЕЗА. Прекалено много примери имаше за много лоши условия в затвори, много загубени заповеди и много а, малко компенсация за жертвите на грешки. Вървим напред с заповедта за разследване, но тя трябва да се основава на ЕЗА, а пък основите на ЕЗА са доста разклатени. Трябва отново да върнем вярата в този инструмент и да го запазим само за най-сериозните престъпления, като в същото време гарантираме най-високите стандарти при използването на тази заповед. Благодаря ви. Господин Кирхоп, приемате ли синя карта? Искам да задам въпрос на господин Кирк Хоуп. Той каза, че трябва да бъде преразгледане за е, спомена също така Европейската заповед за разследване. Каза, че може би е прекомерно това. Той знае ли, че госпожа Май, вътрешния министр на Обединеното кралство, когато влезе в кабинета си, първото нещо, което направи, направи бе одобри този проект за европейски, европейска заповед за разследване. Така че вече не можем да кажем, че не искаме да участваме, а ще трябва да участваме и да се впуснем в тази месомелачка на законодателния процес. А изобщо не знаем какво ще излезе в края на тази месомелачка. Отново ли торите играят двойна игра? а, говорят тук против Европейския съюз, а когато са си вкъщи в парламента, гласуват за. Позицията по отношение на британското правителство и за ЕЗА, и за заповедта за разследване е, че е, имат едно ясно задължение да направят е, всичко по силите си, за да предотвратят трансграничната престъпност в Обединеното кралство. Ние сме обект на тероризъм, на огромно е, престъпност, също така, както най-вероятно уважаемия колега знае и той най-вероятно ще се съгласи с мен, че искаме да прекратим тази престъпност и да работим всички заедно. А когато работим в трансграничен план, това е най-добрият начин да постигнем такова нещо. Европейската заповед за разследване трябва да бъде разгледана добре, но приемането на тази идея, което направи нашето правителство, е, не е всъщност последната ни дума. Е, трябва да видим какви ще са подробностите по тази заповед, да я приложим ефикасно и ефективно, за да работи тя добре е, заедно с ЕЗА. Факта, че сме приели да участваме в този проект, проказва, че искаме да се справим с трансграничната престъпност и се надявам, уважаемия господин, също да споделя моето становище в това отношение. Благодаря. Благодаря. Давам думата на министър Георг. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, уважаеми депутати. Европейската заповед за арест е един от най-успешните инструменти по взаимното признаване, прияти от Европейския съюз. За това съм ви признателна, за това, че инициирахте този дебат. Съветът посвети много внимание и енергия на този въпрос чрез партньорска оценка за практическото прилагане на този инструмент, приведен в действие във всички държави членки в срок от 3 години. Предимствата на Европейската заповед за арест надвишават в голяма степен всякакви неудобства. Благодарение на ЕЗА Съюзът намали значително времето за предаване за от години на един-два месеца. Предишната система за екстрадиране беше много тромава и не отговаряше на новите условия на отворени граници и на сериозни презгранични престъпления. Относно пропорционалността, има някои случаи а, от а, а, маловажен характер, които, за които е използвана ЕЗА, но властите на всяка държава членка са свободни да решат за какви престъпления могат да използват ЕЗА. В отличие от екстрадицията, ЕЗА е съдебна система. ЕЗА се базира на решение на съда в определена държава и решение дали да се издаде ЕЗА или не се взема от националните органи. Ако има проблем с пропорционалността, той не се дължи от на самия инструмент на рамковото решение за ЕЗА, а по-скоро е резултат от политиката в наказателното правосъдие в държавите членки. Съветът е ясен, че в случай, където предварителното задържане не е подходящо, ЕЗА не би трябвало да се прилага. Съветът също призова използващите този инструмент да търсят съвети относно използването на альтернативи на ЕЗА, като отчитат ефикасността на наказателната процедура. Альтернативи могат да са, например, използване на инструменти за взаимна съдебна помощ, видеоконферентни връзки за, за подозрени лица, използване на Шенгенската информационна система, за да се установи мястото на откъдето идва съответното лице, както и взаимно признаване на финансовите наказания или санкции. Решенията се вземат от органа, който издава заповедта. Тези съдебни решения се базират базират на а, решението на съдията или прокурора в държавата, която издава ЕЗА, но не трябва да пренебрегваме и жертвите. В повечето случаи жертвите а, на престъплението а, са в а, а, държавата, която издава заповедта, а не която я изпълнява. Правата на жертвите а, също могат да бъдат а, подкопани. Ако се забави правосъдието, това означава на практика да няма правосъдие за жертвите. В интерес на жертвите е да има бърз процес, за да бъдат спазени техните права. Съветът възнамерява да приеме пътна карта, предложена от унгарското председателство, за да се засили това право. Решението на принципа на пропорционалност не може да е в посока на подмяна на системата на ЕЗА, която значително подобри а, предходната система за екстрадиране. Що се отнася до правото на защита, бих искала най-напред да подчертая, че в отличие от екстрадирането, а, Европейската заповед за арест е съдебна а, система, което само по себе си е основна гаранция. Европейската заповед за ареста се базира винаги на съдебно решение на държавата, която я издава и може да се изпълнява само благодарение на решение на съда. Така че засегнатите лица могат изцяло да се ползват от правото на защита. Това е в съответствие с решенията на Съда на Европейския съюз. Директива 2010-64 от октомври 2010 предвижда право на тълкуване и превод, което може да се прилага и по отношение на изпълнението на ЕЗА. Ние приветстваме факта, че предложението на комисията за директива на съвета и парламента за право на информиране при наказателни а, дела Изразени са безпокойства, че отрицателните решения по ЕЗА не водят до премахване на предупреждението в шенгенската система, но такова предупреждение е начин за предаване на ЕЗА. Само шенгенският орган, който прави предложението, може да го оттегли. Ако държава членка откаже след съдебно решения за изпълнение на ЕЗА, въпросното лице трябва да бъде освободено. Ако има отказ за изпълнение на ЕЗА, което е окончателно, ясно е, че лицето вече не може да бъде арестувано в тази държава членка в резултат на този инструмент. Но всеки отказ за изпълнение на ЕЗА не го инвалидира и съответното лице в държавата, която издава заповедта, както и в друга държава членка, подлежи на преследване. Това не е свързано с проблеми в системата за Европейската заповед за арест. Сега няколко думи за условията в затворите. Там, разбира се, може да има известни подобрения в някои случаи, но това не е тема, която е свързана с прилагането на Европейската заповед за арест. Отговорност на властите на отделните държави членки е да гарантират, че условията в затворите ще отговарят на стандартите, независимо от това дали лицата са предадени от други държави членки или не. Госпожо председател, благодаря ви много за вниманието. Благодаря, госпожо министър. Сега госпожа Рединг има думата. Благодаря, госпожа председател. Както знаете, комисията прие доклад по отношение на приложението на Европейската заповед за задържане на 11 април тази година. Този доклад се занимава с основните елементи на заповедта за РЕС и за първи път, е, откакто е, тази заповед влезе в сила от януари 2005 година, се оценява тази заповед от гледна точка на постигнатите постижения и на недостатъците на системата. Много беше казано а, е, за а, успехите. Нека само да кажа, че от 2005 до 2009 година над 55 000 европейски заповеди за арест са издадени и 12 000 са изпълнени. 60% от изисканите лица са се съгласили а, да бъдат прехвърлени и в рамките на 17... И, и това е било а, направено между а, 17 и 20 дена. А, а, онези, които не са изявили съгласие, са били прехвърлени в рамките на средно 48 дена, нещо, което е много добър резултат и улеснява свободното движение на хора. Именно заради това имаме е, е, е, необходимост от Европейска заповед за арест, тъй като е, има свободно движение на хора в Европейския съюз и съответно престъпността става трансгранична. Същевременно обаче виждаме и други събития. От 2007 година броя на издадените заповеди за арест се е увеличил непропорционално. По някой път е използването им е непропорционално за арестуване на извършители на древни престъпления, като открад на, а, кражба на колело или на селскостопанско животно. А, това означава, че а, има наистина непропорционално използване на тази заповед и за това Европейската комисия иска действия. Първо, Европейската комисия призовава европейските държави членки да прилагат принципа на пропорционалност във всеки един случай, когато се издава европейска заповед за арест и да е, запълнят пропуските в законодателството, там където няма пълно спазване на рамковото решение за заповедите за арест. Също така, прокурорите не би трябвало да издават европейски заповеди за арест за древни престъпления. Именно заради това ще издадем насоки за използването на Европейската заповед за арест, за да може да е ясно точно как трябва да се действа. Също така ще излезем с предложение преди края на 2011 година с цел по-добро обучение за полицейските органи, съдебните органи и магистратите, за да може да се осигури последователност и ефективност при използването на Европейската заповед, заповед за арест – и е, всички да са наясно с процедурните правила и мерките за тяхното спазване. Що се отнесе до тези мерки, в доклада се взема предвид е, огромното значение на основните права и значението на взаимното доверие между съдебните системи на държавите членки. Именно заради това комисията започна да работи по тези процедурни права за задържаните лица. Например, има минимални правила за право на устен и писмен превод. Нещо, което вече бе прието през 2010 година. Също така има и право на информация. Тоест, информация за основните права на задържаното лице – по което се работи. А днес комисията прие друго допълнение към правата, което да осигури достъп до адвокат и съответни разпоредби, когато лицето е лишено от свобода. Това ще се отнася до всички случаи, при които се издава и Европейската заповед за арест. Така че всички тези процедурни права се прилагат и при Европейската заповед за арест, за да може да няма случаи, в които се добиват доказателства чрез нарушаване на основните права на заподозряните лица. Господин председател, искам да отговоря и на конкретния въпрос, повдигнат от авторите. Комисията Няма информация за това, че има за искането за предаване на господин Асанж, издадено от Швеция, насочено към Великобритания. А, така, Европейската комисия няма информация, която да показва, че това искане е нарушило по какъвто и да било начин правилата на Европейската заповед за арести. Това е чисто съдебна процедура и правителствата на практика нямат възможност и право да се намесват. В случая е споменат от депутатите, процедурата е спазена от Великобритания и Швеция, т.е. от техните съдебни органи, без каквато и да било намеса от страна на правителствата. Що се отнася до евентуалните възможности за екстрадиция към Съединените щати, искам да подчертая, че нямаме информация за такива искания. Но в случай, че се получат такива искания, тази екстрадиция може да бъде извършена само с съгласието на предаващата държава членка, заради, защото поради 28 член от рам, рамковото решение лице, е, по отношение на което е издадена Европейска заповед за арест, не може да бъде предавана на трета държава без изричното съгласие на компетентните органи на държавата членка, която предава лицето. Така че това е правната, правното основание. Но въпросът е просто теоретичен, защото на практика такива случаи няма. Благодаря, госпожа комисар, каза председателят. Сега давам думата на господин Диас Демера от името на НП. Благодаря, господин председател. Европейската заповед за арест според мен е важен инструмент за борба с организираната престъпност, тероризма и престъплеността изобщо. Тя е краягълен камък в една добра, съб... добра система. Така че резолюцията, която обсъщаме, е много важна във връзка с прилаг... правоприлагането и взаимното признаване на съдебни решения. Не трябва обаче да забравяме, че цялата тази система има и своите слабости, които ясно личат, бяха изтъкнати и от госпожа Рединг. Става въпрос не само за доклада на комисията от април 2011 година, а и за докладите от 2005 и 2006 година. Тези слабости естествено трябва да бъдат отстранени, а те се базират на два принципа – Европейската заповед за арест има два важни елемента. От една страна издаването и, и от друга експулсирането или предаването на лицето за съдене. Това е много важен инструмент. 54 000 пъти вече е влизал в а, действие. Какво трябва да се направи? Трябва да се погрижим за процесуални гаранции, а, които да осигурят и издаването на заповедта и предаването на лицето. Пропорционалността е също важен въпрос. За това е много добре това, което казва госпожа Рединг, а именно, че държавите членки трябва да дават доказателства за значимост на престъплението, за да не се използва тази заповед за дребни престъпления. Приключвам, господин председателю. В устните въпроси се повтаря нещо много важно. Всяка е, заповед за арест струва на публичния сектор 25 000 евро. Това го казва един ирландски съдя. Аз обаче не му вярвам. Нека да ни го докаже. Нека да ни докаже кои компоненти водят до такива разходи. И в края, господин председател, смятам, че Европейската заповед за арест трябва да продължава да се прилага, придружена от процесуални гаранции. Благодаря. Синя карта. Лорд Дартмът Приемате ли въпрос с синя карта? Uh, Господин Диас Демера знае ли, че имаше подписване на споразумение за екстрадиция по бързата процедура, подписано между Великобритания и Испания през 2003 година, много преди тази заповед за арест. Смята ли господин Диас Демера, че това е по-добър начин за справяне с сериозни престъпления, вместо тази заповед за арест? Е, за нея чуваме сега, че има много проблеми. Но, керидо колега, Уважаеми колега, смятам, че Европейската заповед за арест е полезен, достатъчно гъвкав елемент, за да може да се прилага за борба с всички форми на престъпността. Госпожа комисаря го каза, аз ще го подчертая още веднъж заповедта за експулсиране може да отнеме цяла година, докато срокът за осъществяване на заповедта за арест е 45 дни. Значи, наистина е много по-ефикасен инструмент. Благодаря. Сега господин Мораес от името на социалистите и демократи. За нашата група положението е ясно. От една страна съвета ни каза, че ако се изпълни както трябва една заповед за арест, има полза от нея, макар че от определените конкретни случаи става ясно, че има проблеми. Комисията казва, че има един сериозен доклад, от който се вижда, че ако можем да се справим с тривиалните случаи, ако успеем да осигурим процесуални гаранции, Европейската заповед за арест може да бъде един добър начин за залавяне на хора от организираната престъпност. Аз смятам, че, например, в моя избирателен район в Лондон успяхме да заловим атентаторите от юли 2007 година и заповедта помогна, тя може да проработи и би трябвало да проработи. Сега трябва да минем от доклади към думи. Имаме два основни проблема. На първо място липсата на пропорционалност. Това няма да се разреши ей така, затова Подкрепям казаното от комисаря относно обучението на съдиите. Тривиалните случаи доминират в момента и създават проблем с доверието към тази заповед. Съответно, съвета, и тук имам предвид държавите членки, трябва да ни помогнат и да прокарат процесуалните гаранции. В моята страна, например, периода за задържане в досъдебната фаза е твърде дълъг, не е приемлив и ако нещата се правят както трябва, това няма да е така. Най-трудно обаче е да се създаде равнопоставеност по отношение на процесуалните права, свързани с защитата. Тук се засягат качеството и скоростта на изпълнението на това, което е написано в законодателството, за да заловим хората организираната престъпност. Имаме нужда от тази заповед за арест, но доверието в нея трябва да се засили чрез някои промени. Това е позицията на нашата група. Виждаме, че има интерес това да стане, но трябва да се окаже натиск върху държавите членки, за да работят те ефективно и за да се постигне тази равнопоставеност. Благодаря. Още една синя карта от страна на господин Батън. Господин Мораес, готов ли сте да отговорите? Господин Батън. Um, Клода, искам да те попитам. Ти е, каза, че има липса на пропорционалност. Е, съгласни сме за това, но е, слонът в залата, т.е. нещото, което всички знаят, че е тук, но никой не го споменава, е факта, че не се че съдебните органи нямат каквото и да било правилно да се, екстради, да се произнесат дали или не лицата трябва да се екстрадират. Андра Симил е доказателство за това. Съдиите видяха, че няма реални доказателства срещу него. Изглеждаше, че всичко е съчинено от полицията и също времено се искаше той да бъде екстрадиран. Как може е, съдът да не взема, е, да, да не трябва да взима предвид е, наличието или липсата на доказателства срещу дадено е, обвинено лице. При е, заповедта за арест е задължително съдебните органи да са наясно с фактите по делото. В случая, който вие цитирахте, имаше процедурни проблеми с задържането, с периода за задържане. Вие говорихте за периода за обжалване. Всичко това е след заповедта с заповед. А, и това е въпроса, който се опитваме, на който се опитваме да намерим решение днес. Госпожа Грисбек от името на либералите и демократите има думата. Благодаря. Последният дебат беше доста разгорещен, но днес се усеща повече консенсус. Смятам, че ефективността на Европейската заповед за арест, съкрещаването на сроковете и борбата с престъпността са реалност. Но същевременно се наблюдаваха и злоупотреби при издаване на заповед за арест за дребни престъпления. Няма нужда да цитирам смехотворните случаи на откраднати свине от свети свинеферма и така нататък, на задържане на невинни лица. Моята политическа група преди няколко години беше казала, че трябва да предвидим и защитни клаузи при изпълнението на Европейската заповед за арест. Ето защо много се радвам, госпожо комисар, че вие самата казахте, че процедурата трябва да се усъвършенства, да се разработят указания за държавите членки и за задържаните лица и техните права. Радвам се, че сме съгласни, че Европейската заповед за арест е елемент, който е понятен за нашите граждани и който показва, че Европа може да прилага правосъдие. Благодаря, госпожо Криспек. Господин Дьобро. Благодаря, господин председателю. Държавите членки имат нужда от ефективен инструментариум, за да се преборят с престъпността, най-вече организираната престъпност. И в тази връзка можем да кажем, че заповедта за арест откликва на тази необходимост особено светлината на факта, че свободата на придвижването в Европейския съюз се практикува не само от обикновените хора, но и от престъпниците. Престъпниците не пътуват с цел туризъм или по работа, а за да вършат престъпления или да избягат от правосъдието. да избягат от мястото, където са извършили престъпление. Всеки нов инструмент, който се появява, има силни и слаби страни. Мисля, че ние трябва да обмислим възможността за подобряване на този инструмент. Може би трябва да ограничим прилагането на тази заповед само до дребни престъпления синя карта от баронеса Лътворд. Приемате ли, господин Жобра? Мисля, че господин Жобра е от Полша. Съгласна съм с последната бележка. Често се казва, че Полша е пример за страна, в която няма прак за определяне на това, кога трябва да се издаде такава заповед за арест. Знаете ли, в вашата страна, например, прокурорите дали имат право да вземат решение, когато имат дребни престъпления, като откраднати прасета? Ние оценяваме високо всички поляци, които са в Великобритания, в Лондон. Повечето от тях не са престъпници, но тъй като има много поляци в Великобритания, има страшно много заповеди издадени от Полша. Искам да ви напомня, казва председателя, че имаме 30 секунди за въпроси, 30 секунди за отговор. Господин Жобро. Благодаря много за въпроса. Вярно е това. Наясно сме с проблема, който споменахте. Полските съдилища се опитват да прилагат строги изисквания по някой път са прекалено строги. И има много поляци, които живеят в Лондон в момента и за това много често се случва да се издават европейски заповеди за арест за такива лица. Много бих се радвала, ако комисията приеме такива насоки, които да предотвратят използването на тази заповед за древни престъпления. Госпожа Сарджентини от името на Зелените има думата. Ehm, Благодаря, господин председател. Благодаря за въпроса на госпожа Латфорд, защото той ми беше просто на езика. Миналата седмица бях в Польша, присъствах на съдебен спор – между полски гражданин и холандец, който бива екстрадиран в Полша по силата на заповед за арест, европейска заповед за арест и то заради престъпления от 90-те години. Човекът е бил задържан заради това, че е откраднал лекарства поради сърдечно заболяване. Значи тук не става дума за това как се прилага Европейска заповед за арест, а става въпрос и за условията в затворите, защото понякога не можем да екстрадираме граждани в такива условия, тъй че е предоставено на преценката на съдята от замолената страна, дали той ще предаде задържаното лице. Има страни, в които условията на задър... в заведенията за задържане са нечовешки, противоречат на човешките права. Така че наистина страните трябва да имат оперативна самостоятелност по отношение на решението си за екстрадиция. Също така трябва да имат и оперативна самостоятелност по отношение на решението си за незначителни а, престъпления. Тъй, че Польша трябва да адаптира съдебната си практика. Господин Стоянов. Стоянов. Приемате ли, госпожа Саргентини? Предполагам, че а, е, говорите за същия случай, за който стана дума преди малко колегата говори за него и аз тогава исках да го питам, но не получих думата. Моля ви, когато говорите за такива конкретни случаи, казвайте имената на хората, които, чието права са били нарушени, за да можем да ги чуваме и затова ще ви помоля сега да кажете името на този човек, за който става дума, защото трябва да им изговаряме имената на хората с нарушени права. Oh, ik maak daar geen enkel geheim van. De naam werd... Не е тайна името. Споменах името. Може би при превода се е загубило. Господин Кот Дисокун. Казах нещо и за господин Хох, който също е холандец. А господин Дисокун е предложен, подложен на такива условия, че са нечовешки. Господин Тиантефелидес от името на ГУЕ. По отношение на Европейската заповед за арест, господин председател извинете предложение, някои от случаите вече бяха споменати от колегите. Аз искам да посоча тук а, един важен въпрос, именно зачитането на човешките права. А, има лица, които са обвинени а, или са подозрени, но те също имат права. Правата им обаче не винаги се спазват. Има, например, някакви проблеми с периодите на задържане. И това вече беше споменато. Оказва се, че правата на човека които разбира се са едни и същи във всички европейски страни, не винаги е, се прилагат по един и същи начин. Е, тоест, е, тълкуването на тези права е различно. Ето, например, правото дадено лице да мълчи при разпит. Тук има различни тълкувания. И така, когато говорим за универсални права, за хора да при разпит. Как можем да гарантираме тези права да не са пропускани? Един съдия взема решение за това дали или не дадено лице да бъде екстрадирано. И мисля, че е добре законодателството много ясно да постанови точно как се прави това. Господин Дартмут има думата. Uh, in the Anglo-American world... Господин председател, в uh, държавите, в които се прилага британското право, целта е да се защитават хората от арест, който е необоснован. В Европа обаче, в останалата част на Европа и най-вече в източния блок, правото няма такъв приоритет. И просто не може да се каже друго. Ако едно лице бъде екстрадирано по силата на заповед, издадена от, британско, от, българското, от българския съд, няма какво да се направи в Великобритания няма какво да се направи. Това е всъщност разрушаване на, на правата и атака срещу британците. Има една партия, либералните демократи в Великобритания, която се нарича е, защитник на правата на хората. Това е глупо, защото гражданските права, за които се бори тази партия, изчезват в Кале. Синя карта от баронеса Лътвард. Um, Началото на изречението не се чува. Господин Дартмут, наясно ли е, че либерал-демократите с подкрепата на консерваторите работят в Горната камера на Британския парламент именно в този формат 2003 година въведоха акт, с който се приложи Европейската заповед на арест и там има правомощия всеки съдия да откаже изпълнението на такава заповед в случай, че има подозрение, че могат да се нарушат основните права на това лице. Виждам как е, ЮКИП просто е, е, кряска отстрани, докато ние се борим за действителното спазване на правата на хората. Аз лично присъствах там. Лично присъствах в Камерата на лордовете и помогнах да се приеме този, това изменение. Председателят, наясно ли е господин Дартмут с това? Sorry. Няма микрофон. Start, uh, start from the beginning again. Yes. Nothing of... Нищо от това, което казахте, не обезмисля премерените критики, които ние, заедно с други хора, отправяме сега. Искам да кажа, че много се лъжете, ако смятате, че по-добри права за писмен превод е, ще подобрят е, това ужасно законодателство, което разрушава живота на хората. Благодаря, господин Бронс има думата. Началото на изречението не се чу. Когато има изслушвания в съда по отношение на Европейската заповед за арест, липсата на доказателства не е повод да се откаже екстрадиция. Ако няма и специални изисквания за извършеното е, престъпление, е, отново не може да се откаже издаването на, е, предаването на лице, Има и много престъпления, които се извършват и след това се изисква лицето да бъде прехвърлено в ужасяващи условия. Опасявам се обаче, че някои политически становища са по-несправедливи от други. Е, тази заповед за арест имаше за цел терористите да отидат на съд, но Гари Ман, Дебра Док, Едвард Ропи и Ландро Сибио и много други всъщност не бяха извършили каквито и да било терористични престъпления. И оказва се, че често се е, прехвърлят хора е, просто за раз, разпит, без да има обвинение повдигнато срещу тях. Затова настоявам тази заповед за арест да се използва само когато има ясни доказателства, че е извършено сериозно, тежко престъпление. Благодаря, господин Бронс, госпожа Антонеско. Благодаря, господин председател. Европейската заповед за арест беше и все още е много ефективен инструмент за борба с трансграничната престъпност в Европейския съюз. Тя се оказа много ефективна, когато става въпрос за предаване на престъпници между държавите членки, включително когато става въпрос за тероризъм и организирана престъпност. Има обаче два случая, за които знам, в които тази заповед е използвана за древни престъпления, мандата не е бил на лице, съответно е имало непропорционалност и изпълняващата страна е се е сблъскала с много сериозно административно бреме. Подобни случаи подкопават доверието в тази заповед и е, мисля, че ако не поправим нещата, ще продължаваме да ставаме свидетели на тази непоследователност, ще се губи доверие все повече и повече правото на правна помощ трябва да се даде в изпълняващата страна. Затова зададохме този въпрос. Имаме нужда от гаранции, че в наказателното правосъдие и когато има задържани лица, ще се действа така, че няма да се подкопава доверието в държавите членки. Искам да поздравя комисаря за всички действия. Благодаря. Следващия оратор, госпожа Ромеро Лопес. Благодаря, господин председател. Госпожо Рединг, Всъщност, нарушаването на основните права е една от основните слабости, които наблюдаваме в момента. Ако нямаме защитна клауза, ако нямаме гарантирани процесуални права, за какво говорим? Това е нарушаване на наказателно-правните норми. Когато, например, има проблем за условията за затворите, също трябва да насочваме вниманието си и да предприемем нещо. Също така е важна съразмерността. Тук говорим и за дребните, незначителни престъпления. Толкова много Примери чухме днес след обяд. Кражба на велосипед, кражба на вратовръзка. Това са наказуеми престъпления, но те не могат да бъдат е, обект на Европейската заповед за арест. Има списък от 32 престъпления, които могат да, за които може да се издава такава заповед. Разбира се, че нещата стават смехотворни, ако говорим само за тези примери но наистина по принцип имаме проблем и най-големият ни проблем е, че а, трябва да разполагаме с общностен инструмент. Благодаря. Госпожа Хаудала, една минута. Киташ, Унгари... Благодаря, господин председател. Колегата от Унгария каза, че проблемът не е самия инструмент, самата заповед за арест. Проблемът е в политиките на различните държави членки. Мисля обаче, че това е, са ме, ме, празни приказки, защото трябва да си дадем сметка, че Европейската заповед за арест си беше проблемен въпрос още от самото начало, защото е, тя се приемаше сякаш във всички страни има едни и същи стандарти в наказателното право, а всъщност едва сега, едва след влизането в сила на Лисабонския договор започваме да работим по общи стандарти в областта на наказателното право. Съдът по правата на човека вече постанови, че по отношение на случаите с беженците не могат да се връщат бежанци обратно в гръцките затвори. Е, добре, как можем да действаме тогава при заповедта за, заве... Е, за арест, когато в а, приемащата страна условията са ужасяващи? Господин Тавареш. Господин Тавареш, минута и половина. Ев... Ев... Еврозоната, шенгенското пространство, всичко това а, ни накара да наберем доста опит. Видяхме обаче, че политиците не са така добри, както на учените. Учените винаги казват, ако опитът е отрицателен, отказваме се от а, всичко. Докато за Европейската заповед за арест знаем много добре, че има проблеми и съмнения. Госпожа Рединг много правилно посочи, че има големи проблеми. Европейската заповед за арест не бива да бъде прилагана автоматично за големи и малки престъпления по един и същи начин. За малки престъпления тя не бива да намира приложение изобщо. Но решението на проблема не е премахване на Европейската заповед за арест. Тя е полезна. Един изнасилвач не може да живее на свобода само защото е избягал в друга държава но Европейската заповед за арест трябва да бъде придружена и от гаранция за правата на обвиняемото лице. Право на адвокат, право на устени писмен превод и право на човешки условия на живот в европейските затвори не е все едно дали ще те задържат в страната А или страната Б в Европа. Много важно да се направи оценка на условията в затворите. Комисията трябва да предприеме стъпки за такава оценка, за да можем да прилагаме Европейската заповед за арест с повече доверие. Благодаря господин Стоянов. Аргументите на критиците на Европейската заповед за арест съм ги чувал и преди. От устата на моите колеги от патриотичните движения тогава обаче нашите аргументи бяха представени като евроскептични като един вид врагове на прогреса и така тази заповед беше влязла в сила. тази вечер обаче чух нещо друго ужасяващо от устата на министър гьори а тя именно каза че нейната ефективност на заповедта за арест оправдавала случаите на нарушаване на права. госпожо гьори аз знам един принцип в наказателното право който казва по добре е да бъдат пуснати десет виновни отколкото да бъде задържан един единствен невинен. а от гледна точка на непропорционалността естествено че полицейските органи ще използват каквото им дадеш в ръцете и ще използват всички възможности които е, им е позволено. на стария въпрос кой ще бъде страж на стражите отговорът е само един законът е страж на стражите и ние като законодатели

Благодаря, господин председател. Разбира се, Европейската заповед за ареста от решаващо значение е когато се опитваме да се борим с организираната престъпност. Всички сме съгласни с това. Всички, които говориха по тази тема, са съгласни. И съветът, и комисията. Това е пример за това как съдебното сътрудничество. Трансграничното съдебно сътрудничество може да постигне важни цели. Времето за изчакване е намалено. Трябва да се проверят отново разходите. Що се отнася до доверието, взаимното доверие между държавите членки, то е от решаващо значение в този положителен процес. Същевременно, обаче, тази процедура трябва да се прилага по хомогенен начин навсякъде в държавите членки трябва да има внимателна оценка, за да се провери дали заповедта е издадена за онези случаи, в които има съответните тежки престъпления. И в тази връзка Европейската мрежа на прокурорите може да играе важна роля. Ясно е, че трябва да се подобри и положението в държавите членки по отношение на обучението на магистратите в тази връзка. Следващата седмица комисията ще приеме зелената книга за условията в местата за лишаване от свобода, за, ус, за минималните стандарти по отношение на тези условия и е, е, трябва да се осигури пропорционалност, по-добра дисциплина при използването на, на тази заповед за арест, по-добро обучение на магистратите, за да може да се осигури хомогенно прилагане на инструмента. Благодаря. Давам думата на госпожа Кастекс. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, констатираме, че прилагането на Европейската заповед за арест поражда много въпроси във връзка с несправедливи задържания в някои държави членки. Някои държави членки се отнасят доста небрежно към зачитането на основните човешки права. Има хиляди задържани лица в Европейския съюз. Много от тях се намират в затвор извън родината си, където гаранциите за човешки условия не винаги са същите, каквито биха били в родината им. Все още има много неравнопоставеност, т.е. много нужда от действия. Заедно с Таврос Ламбринидес миналата година много ангажирано обсъждахме този въпрос и настоявахме да се създадат национални механизми за независим контрол на местата за задържане. Надявам се, госпожо комисар, че в предлаганата от вас зелена книга ще бъде а, заложен и този въпрос, за да има един минимум от основни права, които да се прилагат навсякъде. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар Рединг, госпожо министър, Европейската заповед за арест, както и преждеговорившите единодушно доказаха, доказа себе си като полезен инструмент за борба с престъпността, така че престъпниците в Европа вече не могат да се възползват от отвореността на границите, както го правеха преди. Но въпреки многобройните успехи, последните 7 години показаха, че системата все още не е достатъчно съвършена и не се прилага така, както е замислена. Някои от тези слабости бяха изтъкнати и в публикувания отношение на скоро доклад на комисията, например правото на адвокат, понякога лошите условия в местата за задържане, прекаленото протакане на разследването и нещо, за което много често става дума не е достатъчната проверка за съразмерност от страна на издаващата заповедта държава. Това е много близък до сърцето ми въпрос, защото наистина чрез издаването на такива заповеди за дребни престъпления се подкопава същинското значение на Европейската заповед за арест. Стана дума, че в Польша са издадени най-много такива заповеди, а просто се оказва, че полските прокурори прибягват до автоматизъм. Не може да се допуска такова нещо. Тъй, че смятам, че още преди издаването на Европейска заповед за арест трябва да се извършва проверка за тежестта на престъплението, за санкцията, която се полага за такава престъпление. Може би трябва да се направи и анализ на разходите и ползата, за да да не се преследват с европейска заповед незначителни престъпления. Смятам, че съществуващите правила трябва да се адаптират към реалността. Искам да попитам какви стъпки ще предприемете в тази насока. Благодаря господин Фост. Следващия оратор, господин Папа Николао. Благодаря, господин председателю. Слушах с интерес изказванията на колегите. Всички разбираме, че борбата с престъпността не е само национален въпрос, но и европейски. Европейската заповед за арест представлява важна стъпка за борба с престъпността, като създава европейско съдебно пространство – по този начин се борим с тероризма, с трансграничната престъпност. По този начин се укрепва и правото на, на хората да се придвижват. Тук правя връзка с а, шенгенското пространство. Искам да кажа, че отворените граници не означава, че хората, които извършват престъпления, ще могат да избягат благодарение на тези отворени граници. Говорихме вече за непропорционалността, за разходите, за всички неща, които трябва да се направят, за да стане този инструмент по-добър. Наскоро в Гърция станахме свидетели на лица, които са издирвани за сериозни престъпления, например финансови измами, присвояване на пари. те успяват да избягат от закона, като използват различни е, съдебни е, уредби в различните държави членки. Общо взето системата се манипулира. Европейската заповед за арест е, би трябвало да се справи с този проблем. В заключение искам да кажа, че трябва да използваме Интерпол в максимално голяма степен. Трябва да укрепим системата, да можем да получаваме информация от шенгенските системи. Държавите членки трябва да работят заедно, за да могат да се справят с трудностите. Благодаря. Стигаме до спонтанните изказвания. Давам първо думата на госпожа Шкзилевска. Благодаря, господин председател. Европейската заповед за арест трябва да служи за запазване на обществения ред и сигурността на гражданите на Европейския съюз. Тази заповед не бива да насърчава престъпността. Има обаче обезпокоителни сигнали във връзка с прилагането на Европейската заповед за арест, нещо, което е посочено и в доклада на госпожа комисаря. Там се казва, че държавите членки трябва да се погрижат да не се злоупотребява с заповедта и не бива тя да бъде издавана по силата на автоматизма за дребни престъпления. Подкрепям замисъла на тази заповед. Да, Необходима е повече сигурност за гражданите, но моля комисията да подобри начина на прилагане на този инструмент, за да не се злоупотребява с него. Благодаря, Греъм Уотсън. Благодаря, господин председател. Имах честа да съм е, докладчик, е, когато се е, обсъждаше Европейската заповед за арест тук в Европейски парламент през 2001 и 2002 година. Тогава, спомняте си, настояхме комисията и съвета да въведе повече предпазни мерки за гражданските свободи в законодателството по този въпрос и осигурихме права на обвинените. Не всички искани от нас обаче предпазни мерки бяха приети и правата на обвинените е, дълго време се отлагаше да бъдат приети. През 2002 година парламентът нямаше права на съвместно вземане на решение по тези въпроси. Смятаме обаче, че като цяло Европейската заповед за арест беше правилна мярка, правилна крачка и тя е от огромно значение за борбата срещу трансграничната престъпност. Защитени са били правата на много а, жертви. Вярно, е, че има и фриволна потреба по някой път е, за древни престъпления или е, случаи, когато условията за при задържане са изключително лоши. Всички тези неща трябва да се преодолеят. Поздравявам всички автори на въпросите, с изключение на онези автори, които са против съдебното сътрудничество. Господин Танък има думата. Благодаря. Аз също смятам, че трябва да има доза здрав разум в този дебат. Европейската заповед за арест е необходим, е необходим инструмент за справяне с престъпността в трансграничен мащаб, като се има предвид колко хора пресичат границите. Освен това смятам, че броя на инцидентите е твърде малък, но така или иначе ги има и не трябва покрай сухото да гори мокрото. Трябва да имаме списък с сериозни престъпления. Винаги трябва да изпълняваме изискването за двойната наказуемост. Трябва да защитаваме човешките права, да включим предпазни мерки като хабеас корпус. Големия брой е, хора, за които се издава такава е, заповед, са всъщност е, мигранти. Не става въпрос толкова за дебни престъпления. Много е странно, че онези, които първо идват в Великобритания като мигранти, е, за да избягат от е, своята страна економическите трудности там, сега трябва да бъдат изпратени обратно за сметка на Великобритания. Благодаря. През последните години трибиалните престъпления, кражба на автомобилни гуми или прасе, а, стан, започнаха да доминират като тема. Никой вече не говори за тероризъм. Европейската заповед за арест, според мен, противоречи обаче на принципа на субсидиарност на задължава държавите членки да екстрадират собствените си граждани. И това задължение е на лице независимо от това дали съответното деяние е наказуемо в замолената държава. ЕЗА според мен символизира концепцията за европейската държава и нарушава суверенността на държавите членки и правата на техните граждани. Благодаря. И не на последно място госпожа Алпаро. Президенте, сеньора комисаря. Благодаря, господин председател, госпожа комисар. Европейската заповед за арест е първият инструмент, който се използва от Европейския съюз, благодарение на който е възможно да се постигне принципа на взаимно признаване на съдебни решения в областта на наказателното право. Този инструмент от решаващо значение за борбата срещу мафията, и организираната престъпност. В резолюцията по организираната престъпност, по която аз бях докладчик, по която съм докладчик в Комисията по граждански свободи се разглеждат множество въпроси, свързани с Европейската заповед за ред и смятаме, арест и смятаме, че тя трябва да се прилага по-добре от държавите членки. Трябва да се вземат прави всички изисквания за борбата срещу организираната престъпност. Затова искам да попитам комисията как възнамерява да действа и възнамерява ли да предложи предложения за пропорционалност, за задължителност на пропорционалността, особено когато става дума за член 3 и 4 за незадължителните решения и факултативните случаи. Когато има случаи за, на заподозрени лица, свързани с организираната престъпност, има моменти, при които двойната наказуемост не трябва да се вземе преди. Госпожа комисар Рединг, имате думата. Благодаря, господин председател. Мога да отбележа, че има консенсус относно това, че ЕЗА е един положителен инструмент и води до по-голяма сигурност в Съюза. Отрицателните елементи са свързани с изпълнението. И тези пречки трябва да бъдат премахнати. Предложенията на комисията за премахването на пречките са онзи тест за пропорционалност, според който трябва да видим доколко сериозно е престъплението, колко дълга ще е присъдата, за колко време, за да се направи теста за пропорционалност по-лесен, комисията ще представи един подобрен наръчник, ще има карта за установяване на пропорционалността. Освен това, обучението в следващите месеци и години ще е важно, защото съдиите, прокурорите и адвокатите трябва да бъдат обучени относно европейските правила по отношение на минималните стандарти за, за подозрените лица и за обвинените. Трябва да кажем, че те също се изпълняват и трябва да се изпълняват, за да е успешна заповедта. Съгласна с, с онези, които подчертаха проблема с условията в затворите в Европа. Искам да кажа, че следващата седмица комисията ще публикува една зелена книга относно задържането, националните правителства отговарят за центровете за задържане на своята територия, но комисията има за цел да следи за поддържането на всички права на гражданите. Затова Зелената книга ще даде ход на ни консултации, които ще продължат до 30 ноември. Там ще се разгледа по-добре връзката между центровете за задържане и задържането като цяло, е, както и е, функционирането на, на, на процеса. Съгласна съм с онези, които казват, че по този начин имаме възможност да сътрудничим по съдебен начин, но съм съгласна и с онези, които казват, че съдиите не искат да действат и да изпълняват тази заповед, когато знаят, че условията за задържане не са добри в другата страна. Знаем, че има страни, в които има сериозни проблеми. Знаем, че трябва да има доверие, за да има съдебно сътрудничество. Времето, освен това, което едно лице може да прекара в център за задържане преди да бъде изправено пред съда, варира между държавите членки, така че тук има много работа. Знам, че мога да разчитам на Европейския парламент. Надявам се, че мога да разчитам и на държавите членки. Thank you, Благодаря на комисаря и накрая госпожа Дьори от името на съвета. Благодаря, господин председателю, госпожа комисар, уважаеми депутати, благодаря ви за дебата. Ясно е, че мнозинството смята, че е добре, че има система за сътрудничество между съдебните системи чрез тази европейска заповед за арест. Системата работи, тя не е съвършена, трябва да бъде подобрена. Искам да ви кажа, че ние сме готови да приложим по-добре тази заповед, да използваме по-ефективно. Съгласна съм, че има грешки, арестуват се невинни хора и така нататък. Всичко това трябва да се избягва. По-доброто изпълнение на заповедта е от интерес за всички. Ще говоря по-конкретно за двата нерешени въпроса, които бяха повдигнати на няколко пъти. На първо място пропорционалността. За да поясним. Европейска заповед за арест може да се издаде за наказателно преследване на престъпления, за които се предвижда лишаване от свобода от поне 12 месеца. Това е стандарт на практика за екстрадиция от поне 50 години. Има е, конвенция на съвета на Европа от 1957 година. Това е достатъчно като пример. По отношение на практическото изпълнение на заповедта в държавите членки стана ясно, че само когато има само за някои страни има случаи, в които се издава тази заповед за дребни престъпления. В тези страни се издава европейска заповед, когато е издадена а, национална а, заповед за арест. Аз мятам, че трябва да издаваме тази заповед само при по-сериозни престъпления, така че онези, които казаха това, ги подкрепям по отношение на условията в затворите. Държавите членки имат задължение да гарантират, че условията в затворите отговарят на човешкото достоинство и не водят до унизително отношение и нечовешко отношение, както се казва в член 3 от Конвенцията за основните човешки права. Ако едно лице смята, че правата му са нарушени, то може да заведе дело пред а, Национален съд и в крайна сметка а, пред а, Европейския съд по човешките права. Съмнително е дали член 85 дава необходимото правно основание за проблема свързан с условията в центровете за задържане. Изчакваме Зелената книга, която беше спомената от госпожа комисаря в тази връзка. Благодаря ви, госпожо Дьори. Благодаря на всички, които участваха в дебата. Така приключваме дебата по отношение на заповедта за арест.